от Комисията по граждански свободи, съгласно член 17 А, от правилника за работа на парламента. Става дума за мандата в рамките на три законодателни процедури. Предложенията са преведени на всички езици и могат да бъдат извикани от рубриката Сеанс Андирект. Тези предложения ще се считат за прияти, ако някоя политическа група или 40 депутати не поиска а, а, дебат по тези а, предложение. Това са новите разпоредби във връзка с разглеждането на първо четене. Повтарям още веднъж, от рубриката Сеанс Ан Директ тези предложения могат да бъдат извикани и разгледани. Ако не постъпи в рамките на 24 часа възражение от политическа група или 40 депутати или искане за дебат, предложенията ще се считат за приятели, Съгласно член 74 ще ви информирам, че са прияти законодателни актове, които ще бъдат изброени в протокола към настоящото заседание. Нека сега да преминем към дневния ред. По дневния